Okay, well, I'm going to start anyway. I think... Така или иначе започваме. Има хора, които ще закъснеят. Тъй като текат такива заседания докладците в сянка, крайна сметка трябва и да се отчетем. Първа точка от дневния ред е девета точка – индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори. Днес ще обсъдим измененията. Както знаете, аз съм докладчик. Координаторите е, в своята мъдрост ми го повериха на мен този доклад. Първо искам да благодаря на всички колеги за измененията. Като цяло те са полезни и мисля, че вървим в правилната посока всички, така че се надявам да продължим по същия начин и с компромисните изменения, за да може да се гласува е, оптимално. Ревизирах доклада си и участвах в втория кръг изменения, като така попълних определени сфери, които бях пропуснала, а пък е, изясних други, след дискусии с докладчиците в Сянка и с колегите в комисията. Вече започнах да правя предложения за това, къде да се впишат измененията на колегите, за да се изясни и дори упрости текста. Новините от съвета са следните. Те започнат да работят може би средата на едния месец по тази тема. Не е невъзможно да се стигне до триалог, но ще е добре позицията ни да е готова, когато започнат работа. Така ли, иначе, това ни дава малко повече време. Гласуването може би ще бъде на 17 или дори 20 февруари. Обсъдила съм това с докладчиците в Сянка идната седмица ще имаме допълнителни заседания. Опитах се да обясна какво правят със своите изменения. Колегите ще обяснат какво те се опитват да направят с техните. И след това ще резюмирам нещата. Има някои изменения идеи в 5.1, 282 изменение, което предлагам. Идеята е да се включат техническите познания на колеги и какви жалони да се заложат в приложното поле. Също така в приложното поле съм включила лицензирани жалони и индекси, за да се избегне конфликт на интереси. Казах, че очаквам ЕЗМА да изключи националните статистически институти и националните банки, защото Обикновено се очаква във втори член те да бъдат изключени, но винаги ни казват, че това е записано в документите, които описват начина по който се, опис... се управлява тези институти, но трябва да има определена контролна функция. Освен това, ми се иска ЕЗМА да изключи и регулираните пазари, които са включени в РЕМИТ. Не съм избрала пътя групи да бъдат изключвани, а след консултации ЕЗМА да реши кого да изключи от приложното поле. От една страна искам текста да е по-широк, за да има по-голямо покритие Понякога институтите, които не са покрити, са доста на брой. Но едва ли ние можем да вземем всички решения. Трябва да има един постъпателен подход към регламента, защото и с Айоско се работи за агенциите, които докладват цените и ЕФЕКС също, така че трябва да видим как ще се занимаем с тази тема, когато говорим за агенциите за кредитен рейтинг. И след това технически стандарти, делегирани актове, за да може да отговорим на изискваната на Айоско. Заседанията на докладчиците в Сянка някои казаха, че ще е по-добре корекциите на приложното поле да бъдат изложени във втори член, а не в пети член – и аз ще се опитам да го направя с компромисните изменения, защото това е правилният подход. Сега по определенията. Едно от най-големите изменения, които съм включила е разликата между регулирани данни и докладвани данни, когато говорим за онези, които подават данни. Uh, Предложението на комисията това включва и данни а, за извънборсови операции. Така не се а, поясняват нещата, дори объркват се, така че направих промени. След това данни от напълно прозрачни и регулирани пазари. Трябва тези данни да се смятат за по-надежни, отколкото у нези не толкова прозрачните пазари. Но можем и ясно да кажем, там, е, къде, е, там където има или няма такава прозрачност. Добавих 5 милиарда там, където трябваше, но най-вероятно тази цифра е неясна и за това съм оставила ЕСМА да определи а, своя жалон, използвайки международните пазари, когато няма друга възможност. Говорим за тези 500 милиарда, които все още изпращат това послание – Макар, че сумата може би няма да е точно тази. Промених а, определението, за да премахна този прак за 100 милиона. Отново проблема с точната цифра. Има възможност да се опрости структурата на това, което е и което не е в приложното поле. Явно и вие сте мислили по тази тема. Искам и се всички администратори по този регламент да публикуват входните данни или методологията си. Всичко завърши и зависи от вида жалони. Агенциите, които докладват цените, при тях няма проблем да кажат каква е методологията, но данните е, се променят е, във всеки един момент, тъй като е, зависи, зависят от, от деня, от часа, в който са взети тези данни. Има и други, при които данните са дори е, регулирани и е по-интересно да се види как се работи с тези данни. Желоните, които се използват в пазарите на дребно, трябва да бъдат публикувани. Очаквам изчистване на текста тук. Също а, и трябва да се покрият въпросите, свързани с а, правата а, интелектуална собственост. След това, по отношение на лицензирането, не би трябвало да има субсидиране през целия ценови спектър. В момента има два режима за трети страни, които се използват паралелно. Не може да се използва еквивалентен режим, защото не може всичко да се приравнява, тъй като ние сме водещи, що се отнася до законодателство а, на ИОСКО, Йоско. Имайки предвид спазването на техните изисквания, отново ще се използват такива жалони и ще се създаде истинска еквивалентност и съответствие и ако няма законодателство, това може да се наложи и като режим на Айоско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 uh, the question of who has authority over them may become an issue. And of course, if you, if you move over and you're looking at your IBOR, then when they're all within the banking union, then it, it, it, е този, който би могъл да ги задължи. Така че това трябва да бъде обсъдено в заседанието и това ще продължи да се случва, но мисля, че се разбрахме това да бъде правилната посока. И накрая в анексите нямах време да прегледам анексите с докладчиците в сянка, но това, което искам да направим е анексите да отговарят на изискванията на Айоско, особено третия анекс, желоните за стоки, трябва да се види как ще се актуализират нещата и да се отложи влизането в сила до момента, когато а, това е задължително и когато Международната организация на комисиите за ценни книжа е готова. Имаме депутати, които искат а, сега да се приеме бланкетна разпоредба, която да изключва всички, а други точно обратното. Някои искат, когато се изяснат нормативните документи на Международната организация. Докладчиците в сянка ще въведат собствени изменения, предполагам. Ще кажат в каква посока се движим. И така давам думата на НП, на Гей, който е ето там. Благодаря. Наистина много добре представихте текста. Много благодаря за начина по който работите по тази тема. Моите изменения се съсредоточават върху въпроси, свързани с ролята на ЕЗМА, върху приложното поле, етичния кодекс, трети страни и повдигам въпроса за подаването на сигнали също така. Трябва да направим така че всичко това да е добре разписано. По приложното поле отново трябва да кажа, че подкрепям подхода на докладчика и разбирам, че измененията по този въпрос наистина са много разнообразни, както казахте. Приложното поле е основната структура на този регламент, така че трябва да помислим добре през едните седмици по тази тема. Така или иначе, принципите на международната организация не бива да бъдат забравени, когато разработваме нашите текстове, за да приложим регламента пропорционално а, на характеристиките на отделните жалони. Благодаря, госпожо председател, за това, което казахте за моята формулировка на съображението, което съм предложил за ЕЗМА. Предполагам, че ще можем от дискусиите си да стигнем до съгласие. С докладчиците в сянка моите изменения казват, че ЕЗМА трябва да може да извършва надзор над междубанкови жалони, освен ако администратора на тези жалони не е в държава членка, където има достатъчно национално регулиране, което работи добре и това се приема от всички. При такива обстоятелства ЕЗМА трябва да делегира на националните компетентни власти тази, това правомощие. Каква е причината? Някои основни критични междубанкови жалони може да включват администратори и потребители от повече от една държава членка. Това означава, че надзора в тази държава членка от компетентния орган може би не преценява добре а, прилежащите рискове. Но може и да има случаи, в които в определената държава членка няма достатъчен надзор. Говорим за нерегулирани държави. В момента не мога да кажа в държавите членки да има такава ситуация. Исках да спомена изменение 453, което е свързано с жалоните за стоки. Зная предложението на Вернер Ланген да се изпуснат такива, изобщо да не се включват. След това на Оле Шмидт, 417 изменение, което ще сложи различен фокус тук. Отворен съм към всякакви идеи. Може би неговия подход е правилен да видим какво ще каже Вернер а, за тези жалони. Що се отнася до етичния кодекс а, за участниците, мнозина казаха, че налагането на такъв етичен кодекс на по-малки участници, особено а, в а, този сектор, а, не е добра идея. Говореше се дори този етичен кодекс да е по-свободен, да, види, да включим фрази като ако е приложимо. Вие самата излязахте с предложения, с които искате този кодекс да бъде задължителен за участници, които предлагат основни жалони. Смятам, че това е добра идея. Но трябва да има задължителен характер за да може тази информация да бъде предоставена. Ще има различни становища и затова може би е добре да се направи компромис, може би да се разделим на категории, за да бъде задължително този тип жалони да бъдат по-гъвкави, за разлика от другите. 16 член, входящите данни. Моите изменения тук включват принципите на Международната организация за иерархизиране на данните при тяхното постъпване. Т.е. разглеждат се данните, за да се види как ще се определят еталоните. Нивото на прозрачност, което се изисква, трябва да е все по-високо в зависимост от доверието, което имаме в тези данни. Затова е важно да правим разлика между различните видове пазари, задборсова търговия, регулирани пазари и така нататък. Мисля, че и вие мислите в същата линия. За основните жалони е много важно администраторите да публикуват входящите данни и методологии, които се използват и определени на жалоните и след това ще бъде важно да бъде разделен този член на различни части, за да се направи разлика между данните и какво трябва да бъде публикувано при различните обстоятелства. Що се отнася до трети страни, 13 член, Имайки предвид трансграничния характер на този вид а, индустрия, трябва да кажа, че доколкото знае САЩ в момента не прилага принципите на Международната организация. Не съм сигурен, защото в САЩ много се говори за промяна и не бива да затваряме своите пазари за администратори от трети страни. И вие и аз сме излезли с изменения, с които казваме администратори, че администратори от трети страни а, могат да покажат, че спазват правилата на международната организация и тогава могат да имат достъп. Надявам се и колегите да мислят така. След това еквивалентността а, това също се съдържа в различни видове законодателство това може да окаже натиск върху трети страни да разработят своя надзорна рамка, която да почива върху принципите на международната организация. Както казахте вие, госпожо председател, трябва много внимателно да пипаме тук. След това много е важно да имаме система за подаване на сигнали отвън, а, за да може онези, които подават сигнали, да го правят пряко пред държавата членка или ЕЗМА, без да се страхуват, че ще има някакви а, мерки в техен ущърп. Трябва да се консултираме с групите си, госпожо председател. Мисля, че сме на етап, в който компромисите са в близката далечина. Има и въпроси, по които нямаме съгласие. Благодаря. Thank you, Gay. And now for the S&D. Благодаря, Гей. Сега от uh, социалисти демократи Емили. Благодаря. Общо взето сме на такъв един етап. Много изменения, все разнопосочни и трябва да бъдем особено предпазливи е, що се отнася до легалните определения, измененията проявяват е, известно многообразие в това отношение, въвеждат се различни понятия. Трябва наистина да бъдем много е, предпазливи, простичко да, да дефинираме и полето, и понятията. Това за мен е главното. Сега Друго нещо, което трябва да се знае е, че е, проекта на комисията е доста комплициран. А има изменения, които се опитат да стеснят полето и да отслабят е, още повече позицията на е, пазарния орган на ЕСМА. Сега някои критични бележки е, по отношение на проекта на комисията. Отново, полето, както не веднъж съм казвала и тук що го казах и повтарям, е, ние, социалисти и демократи, се стремим към максимално широк обхват или предложено поле, а, а много от измененията са точно в обратната посок. После вие от самото начало казвате, че целта е да съсредоточите максимално вниманието си върху администраторите, което е напълно уместно, но от друга страна трябва да, да въведем също така известни е, изменения, регламентиращи и, и приносителите. Е, набелязва се някакъв кодекс на поведение, е, но, но той, знаете, е по-скоро неформален. А що се отнася до критично важните е, еталони, смятам, трябва да изработим едно широко определение, което да обхваща в себе си бъдещото развитие на материята. Така, но е, въпросното определение на, на понятието критика от бенчмарк е нещо, по което трябва да се работите първа. Е, що се отнася до ЕСМА, социалисти демократи се стремят да, да гарантират определени солидни правомощия на администрацията по въпроси, които са от критично значение за Съюза. Не само по отношение на е, техническите стандарти за регулирането, а и по отношение на надзора. Така, и на трето място въпрос тежък според мен и аз бих а, приканила и, и комисията да помисли за това, което предвижда, а именно предявяването на, на изисквания по отношение на администрациите и на трети нечленуващи в Съюза страни. А, много интересно това, но, но, но да видим как ще стане. Аз, аз определено бих приветствала въвеждането на, на задължителни изисквания към съответните органи на третите страни. Някакси не е достатъчно е, нещата да се сведат до принципи на Айоско, без какъвто и да било задължителен характер е, – при това е, рискуваме отрасълът, професионалното съсловие, което се занимава с еталонирането, да си излезе от Европейския съюз. И, и, и ние да имаме нормативен акт без субекти. Ам... Ще ми се да можем да приключим а... с мандата. Съветът, а... знаем, протака, но ние бихме могли да се постараем да дадем своя принос против явлението, което се шири през последните години, а именно манипулирането на референтните стойности. Следващия докладчик Сянка, господин Ламберт. Много интересен въпрос, но, но те първа ни, ни предстоят скандали. Те първа ще се развихри скандала около валутните референтни курсове на фона на, на, на, на в сравнение с него скандала с Либор ще се окаже чисто и просто водевилен. Предложното поле е, трябва да бъде практически обосновано. че значи, всякакви ограничения е, би трябвало да бъдат защитени на основание на практиката, но, но аз а, е, знам, а, е, е, Шаран, че ти, макар и британка, си все пак проевропейка и ще се справиш с тази задача добре. Ние смятаме, че формално и то е аналогично на надзорния механизъм за банките, отговорността за упражняване на надзор върху критично важните, основните или каквито искате е, референтни показатели, е, трябва да бъде придадена на ЕСМА. Сега въпросът е, пряко ли ще упражнява тази отговорност ЕСМА или ще е делегира на органи, националните компетентни органи, които разполагат с необходимите ресурси с необходимия експертен потенциал. Това можем да го обсъждаме, но пак от чисто практическа гледна точка. Нали? Ние общо взето не бихме е, желали да се отклоняваме от общоевропейската идея. Базарът е единен европейски, следователно надзорът трябва да бъде общоевропейски. Но при това нека да бъдем разумни що се отнася до поне до разделението е, на решаващи от изпълнителни правомощия. Сега, различните определения, дефиниции, да, да не бъдат прекалено много, да, да не бъдат прекалено детайлни и да се основават на пределно ясни критерии, както количествени, така и качествени. Е, нещо, на което бих искал да обърна вниманието ви, мисля съм единствен, е, който развива това съображение, е целесообразността на, на еталоните. Тоест, е, определен показател да се прилага по, по предназначение. Например, защо Либор да се, да се прилага за основа за калкулиране на променливите лихвени проценти е, в ипотечното кредитиране. Има основания за това, разбира се. Но когато е, даден показател се прилага не по своето тясно предназначение, това поражда риск и, и този момент трябва да бъде регламентиран в законодателството. Може да се твърди, разбира се, че не сме още на, на, на онзи етап, на който можем непротиворечиво да, да определим целесъобразното, предназ... целесъобразната употреба на един показател. Така че не сме навлезли в големи подробности, но пък бихме искали да призовем комисията през едните няколко години да се занимае с този въпрос. Това разбира се е част от а, стандартната разпоредба за преглед на законодателството. Та, та, своевременно комисията да излезе с някои идеи за нецелесъобразното приложение на еталоните. Сега по-нататък може да се озадачите това, като, като го чуете от устата на, на един зелен, но е, е, ние е, се отнасяме с доверие към способността на обществото да борави с пазарите си при което обаче тези пазари трябва да бъдат прозрачни. И е, освен ако не се докаже, че е достигнат предела на прозрачността, от който нататък пазарът би бил компрометиран, да се налага повсеместна прозрачност. Сега, по отношение на приложенията, все още не знаем какви са намеренията на Шаран, но нека кажа, че сме любопитни. И заключение, мисля, събрали сме се качествен екип и ще свършим добра работа. Благодаря. Госпожо Траш... Господин Трашак, вие се изказвате от името на Сейд Камал, да? <coughs> Господин Стрейчек е докладчик. А, наистина, е. господин Камал е докладчик в Сянка и той ме помоли да ви запозная с неговите бележки, тъй като, за съжаление, е възпрепятстван да присъства тази сутрин. Ам, трудно е човек да бъде Саид Камал, да вижда се, мисля, Но ще се опитам да направя каквото е по силите ми. Саид Камал благодари на докладчицата и на колегите в Сянка за продуктивното заседание, проведено миналата седмица в Страсбург. Очертава се широко съгласие е, е, позицията на НП следва да добие окончателния си вид преди майските избори. Господин Камал е все така обезпокоен от това, че приложното поле на директивата е прекомерно широко. Като смята, че следва да се насочи вниманието към онези референтни показатели, които са най-уязвими на а, манипулиране, като иборите, междубанковите лихвени проценти или критичните референтни стойности, които са основополагащи за функционирането на финансовата система. Не би следвало да регулираме тези показатели не, като самоцел. Това е главното съображение на господин Камал. То е удовлетворено това, че надзорът се ползва с подкрепа, макар и макар и в случая британските органи да са, позакос, да са позакъснели, но наваксват очевидно. Що се отнася до пазарния орган, до ЕСМА, администрацията трябва да играе хармонизираща, координираща роля, но да не се натоварва с повече от поносимите за себе си правомощия. По-нататък кодекса на поведение, дали да е задължителен, дали да не е. Господин Саид не е убеден, че трябва да бъде задължителен, имайки предвид, че това, ако му бъде дадена задължителна сила, ще доведе до отлив на кандидати, на фирми от процеса на изработване на показателите. Господин Камал очаква с интерес следващия кръг на работа по постигането на компромис за усъвършенстване на действащата уредба в това отношение по един пропорционален, съразмерен и гъвкав начин. Благодаря. Е, господин Ланген, госпожа Голар са се записали за изказване. Списъкът е още открит, е, който желая да се запише. Комисията, разбира се, е, по право ще получи думата след това. Благодаря. Искам да подчертая, че съм напълно съгласен с стратегията на докладчика и на колегата Мичел. Днес в, след половин час започва гласуване в Комисията по индустрия за референтните показатели за суровините, поради което аз още не мога да докладвам резултата това, което е, ще бъде крайен резултат на госпожа Матиас. Там имаме редица изменения, обаче ми се струва необходимо, наред с финансовите референтни показатели, да имаме показатели за суровини, които е, всъщност е, ползват основно данни от трети страни. И тук не трябва да се допуска свръхрегулация защото в противен случай няма да бъде възможна исканата от всички прозрачност. Ако в европейската регулация се изключат участници или се претоварват или бъдат принудени да излязат извън рамките на Европейския съюз, това няма да доведе до печалба там, където материални стоки са основата и определенето на цената се прави на база референтни показатели, това е нещо, което е, е добро за финансовата промишленост. Деривати за суровини, обаче е, в е, другите области ние отчасти зависим от това да регулираме много предпазливо, защото, например, в сделките с нефти и газ има международни предпазливи концерни, които определят основно цената и тук ние наистина не можем да налагаме строги изисквания за отчетност с цел подобряване на прозрачността и показателите. Ние ще видим каква ще бъде общо оценката в Комисията по индустрия, но искам да посоча, че при физически референтни показатели, така наречените администратори, има редица наблюдатели, публицисти, т.е. не действащи лица, хора, които в на частна основа предоставят сравнителни данни. Те работят много интензивно и за това трябва да се внимава доброволният поток на информация на пазарните участници да не се ограничава и това да не води до непрозрачност на пазара. Това, което беше казано за финансовия пазар, мисля, че можем да го подкрепим безрезервно. Казаното по референтните показатели за суровини и това е и молбата ми към докладчика. След гласуването в Комисията по индустрия ще трябва да го обсъдим още веднъж, за да можем да вземем предвид позициите на Комисията по индустрия. Благодаря за останалото. Радва се на пълната ми подкрепа. Силви. Аз, Силви, благодаря, Шарон. Благодаря всички, както каза Филип. Наистина събрали сме се добър екип. Аз ще света изказването си само до няколко бележки. Подходът трябва да бъде широк, аз съм убедена в това. Е, и в частност, е, е, Европа не би следвало да изостава, да, да се разминава с световните изисквания. И това е проблем, който трябва да, да бъде огледан широко, да говорим за променлива пропорционалност. Е, но полето да е широко. Е, от друга страна, би следвало да включим е, инвестиционните стоки или борсовите стоки. На трето място, наказанията би следвало да бъдат не само наказателно-правни, а административно-правни. Сега въпрос на, на правна традиция, но, но трябва да помислим. И накрая да обърна вниманието ви на 23-то изменение, което съм внесла. Светлината особено на вчерашното решение на Европейския съд Съдът е, вчера е, призна е, регламента за продажбите на къси позиции. И докъде да се отиде в прекия надзор на Либора? в разрешителния режим по отношение на други по-критично важни показатели. Ще видим, но, но е, яснотата, която имаме по-настоящем, по така наречената доктрина Мерони, по необезпечените или късите продажби, е, яснота, която проистича, която проистича от съда, определено ще ни помогне Значи сериозна подкрепа за нашата позиция проистича от това решение от вчера на съда и аз съм оптимистично настроен на съдбата на текста. Благодаря. Благодаря, ако няма други колеги, желаеш депутати е, от членовете на комисията. Нека да чуем думата, да дадем думата на, на представителката на Европейската комисия. Благодаря, госпожа председател. Е, парламентът очевидно се отнася пределно сериозно към това важно предложение. И както се каза, въпросът за еталонирането е на дневен ред не само в Европа, а и на световно равнище в рамките на Г20, не на последно място и е, в други международни организации, е, и в това число АИОСКО, е, Международната стандартизационна организация за пазарите на ценни книжа. Комисията се стреми да гарантира стабилността на тези референтни показатели, като ги регламентира в един ясен режим, на, на прозрачност, е, приемане, нали, обосновка и приемане, така че е, показателите наистина да отразяват економическата реалност, която твърдят, че измерват. И в това отношение, разбира се, възниква въпроса и за употребата по предназначение. Що се отнася до, до, до, до приложното поле, предложението на комисията се основава на стандартите на Айоско. Неговите стандарти са широки, всички показатели а, могат да бъдат манипулирани, разбира се. Е, ето защо е, регламентацията трябва да е на, съобход, на необходимото ниво, е, както и надзора. Особено, що се отнася до стоковите деривати, ролята на опорните измерители на тези пазари е изключително голяма и това се признава от Иоско. тъй като организацията е въвела особена регламентация а, е, а, е, за отчетността на петролните цени от съответните агенции. И ние бихме искали парламента да се съобрази с това. Що се отнася до надзорните или допълнителни правомощия на ЕСМА, е, Европейската комисия приветства излязлото вчера решение на Европейския съд, благодарение на което са законодателите и комисията ще могат да разработят конкретни разпоредби за ролята на ЕСМА, на съответното правно основание, но комисията в своето предложение възлага задачата за упражняване на надзор върху определени администратори на опорните измерители на националните надзорни органи, тъй като според комисията те най-добре биха могли да се справят с задачата, познавайки съответния пазар, а пък са и ресурсно обезпечени. Но при това е много важно в тази работа да се включи и колегиума на надзорните органи, така че показатели, които имат въздействие върху повече от един национален пазар, т.е. върху няколко национални пазара, да бъдат е, е, координирано контролирани. По-нататък, е, комисията предлага една система на, на еквивалентността. Е, тъй като, доколкото Европейският съюз е, за пръв път е пръв в рамките на Г-20, който излиза с законодателство, бихме се оказали в положение, в което е, ако не се предвиди приравняване, е, т.е. без норма на еквивалентност, е, някои разработчици на, на референтни стоености биха се отправили извън Европейския съюз, т.е. би се появила една своеобразна арбитражна възможност между нормативните режими и в интерес на равнопоставеността би трябвало да се включи клаузата или разпоредбата за еквивалентност. Понататък, за първ път Европейската комисия се позовава на принципите на ЙОСКО за финансовото еталониране. Е, ние наистина сме направили крачка напред по отношение на, на гъвкавостта и оценката на, на, на, на еквивалентността. Сега, дали е важно или не доставчикът на опорни измерители от трета страна да подлежи на надзор от регулаторите, за нас това е абсолютно съществено, тъй като това, че някой декларира на добра воля, твърдейки собствената си добросъвестност, че спазва правилата, това все още не е достатъчно и във всеки случай не гарантира равнопоставеност на отделните субекти. Благодаря. Благодаря. Аз само накратко ще обобщя. А, сега, доколкото разбирам, а, а, налага се да диференцираме, да, да въведем няколко подкатегории така, виждайки измененията, които са е, направени. Е, наистина, е, имаме една много широка гама. В някои случаи опорните показатели се генерират автоматично с висока частотност. В други случаи имаме е, по-скоро спорадичен факултативен характер. Не би следвало да вселяваме ужас на, на пазара. И разбира се, отделно категорията на критично важните показатели, които определено трябва да подлежат на, на надзор. Възприемам казаното от Емили, прост подход, обаче тези показатели са такова сложно поле, че не можем да не диференцираме приложността, приложимостта на, на, на акта. Не можем да ги третираме еднакво. Есма в някои, в много случаи вероятно, ще трябва да възложи изпълнението на националните органи. Тъй като ЕСМА не разполага с хората, най-малкото. И фактически Европейския орган ще разчита <coughs> на колектив ефективния експертен потенциал на националните надзорни органи, предвид е, е, многообразието на е, предметното поле. В това число, предвид динамиката на, на полето, някои не така значими до, до скоро показатели могат да се окажат значими. И в тази връзка възниква въпроса за качествения характер на определението критично важен. ЕСМА ще трябва да получи от съзаконодателите известни напътствия, известни указания е, за замисъла им. Филип, е, разбирам какво казвате за, за базисния или за основния риск – т.е. риска свързан с базисните стойности, на които почива даден показател. Но <laughs> трябва да помислим. Аз не съм много, много, много сигурна е, как да подходим към този въпрос. А понякога въпроса за целесъобразността е, попада в приложното поле на директивата за финансовите инструменти с оглед инвестиционната пригодност на, на даден инструмент. Нали, добре би било, честно казано, Европейската комисия, ако има някои идеи, да ни помогне. Е, така, ще видим докъде ще се стигне с разговорите по отношение на, на, на лихвените проценти. Що се отнася до санкциите, в е, по-голямата си част е, те ще се налагат е, по реда на производствата за злоупотреба с пазарно положение и съответно директивата за, за това. И между другото, оттам проистичат призивите да се уреди въпроса с референтите стойности но можем да видим какъв режим на, на санкции е подходящ. Сега, що се това се доказва от комисията? Разбира, в някои случаи вие сте се опитали да основете нещата на практиката на Айоско, но в други случаи някакси не сте били до край последователни е, в този си подход. Е, и, и затова някои, неколцина от нас са се, се опитали да, така, да, сло, да бръкнат с пръз в раната. Е, а, е, е, нещо, е, едно отношение, в което бих се съгласила с разширяването на приложното поле по отношение на първоначалния вариант на комисията е, е ценообразуването на, на инструменти, е, казвате вие, т.е. финансови инструменти по предложението на комисията. Понякога може да става дума въобще за дивизии или активи и тяхното ценообразуване. Разбира се, готова съм да се вслушам в, в експертното ви становище дали предлаганото от мен определение на, на, на, нали, на финансови активи е подходящо. Аз съм го заимствала, разбира се. Да, в заключение, мисля, че лека полека се очертава един разумен подход – Очевидно, в двете крайности на тази среда все някой и друг ще бъде неудовлетворен, но надявам се накрая да можем да се поздравим с нещо прилично, попадащо уютно в пространството на Айоска. Така, графика на работата. както казах, опитваме се да пренасрочим вота за 17 февруари. Това, това като последна крайна възможност. И ако е, можем да спазим този срок, ще имаме позиция, с която съветът по-нататък да може да се занимае. И оттам нататък на пленарно заседание през месец април. А пък, ако съветът наистина се забърза, знае ли човек, може и да се спогодим. И това като морковче за съвета. Благодаря. Сега, следваща точка от дневния ред, десета, Доклада за последователността на законодателството на ЕС областта на финансовите услуги. Аз работих по доклада от името на комисията. Имаше изменения, които получихме от а, координаторите. А, координаторите всъщност работят сянка много по тази тема. Ще ви изчета това, което смятам, че се е случило до момента и ако иска някой да допълни може да го допълни. Благодаря на Елиза Ферейра и на Балц за конструктивните предложения за изменение. Става дума за законодателството за финансови услуги. Това е доклад, който е важен, тъй като нашият мандат скоро приключва, за да помогнем на колегите от следващия избирателен, а, извинете, от следващия парламент да заработят по-добре. Докладът се основава на дебати които бяха проведени 2013 година с най-различни заинтересовани страни, като идеята беше да повишим качеството на законодателството за финансови услуги. Искаме да има взаимозависимост на законодателството, да има напредък при вземане на решения в институциите. В доклада правим някои конструктивни бележки към онези, които ще дойдат след нас и най-вече към комисията, бъдещата комисия ЕКОН, да искат постоянни доклади от Генерална дирекция пазари за транспонирането изменението на законодателство, което се е приело през този мандат, да се използват публични консултации много по-често, за да има а, идеи, които да идват от различни заинтересовани страни. Освен това, докладчиците трябва да бъдат а, общи, за да може да се събере законодателството на едно място и да се обобщи. Също така правим препоръки пред Европейската комисия тя трябва да направи оценка на приложимостта на кодифицирането на европейските финансови услуги и законодателството за тях в един единствен задължителен инструмент. Освен това смятаме, че комисията трябва да засили своите разпоредби за оценка на въздействието, трябва да има по-голяма координация между различните служби на комисията, трябва да има координиран преглед на свързани законодателни актове като цяло. Това трябва да бъде един общ преглед и да се включат и онези, които са извън Европейската комисия. Сега, като се преминава през отделните изменения, сметам, че първо изменение, което пояснява а, какво са сходни дейности, това може да доведе до евентуално изкривяване. И то е приемливо, независимо от това. Второто изменение към девети параграф признава, че комисията в годишната си програма всъщност цели да създаде един ясен график за разработването на ново законодателство. Това също е положително. Освен това смятам, че е важно да се включи един призив към съзаконодателите да продължат да предоставят сигурност на заинтересованите страни, що се отнася до сроковете. Смятам, че и пето изменение е много добро от Беркнат Балц, което подкрепя идеята да се вземат предвид разнообразните различните условия в различните държави членки и принципа на пропорционалност, когато комисията преглежда приложимостта на кодифицирането на финансовите услуги в един общ законодателен акт. Отново тук трябва да кажа, че приемам, че има работна програма на Европейската комисия, но ако погледнете как закъсняват по част от законодателството за финансовите услуги, и не на последно място, по структурното разделяне е доклада Ликанен, който все още е в комисията и като сега ще излезе е, в такива времена, че ще бъде напълно безполезен и няма да вземе предвид експертните познания на този парламент. Изменение 3 на 11 параграф е, е, казва, че е хубаво да се използват едни и същи е, докладчици, моя опит по различни финансови законодателни актове ще допринесе за последователността на приходите по законодателство, на, извинете, на резултатите по това законодателство и е много желателно, според мен. Освен това, знам, че в по-големите групи депутатите биха искали да има определени текстове, които да са тяхни. Така че трябва да има някакво групиране или работа в работни групи. В компромисите можем да а, разгледаме темите така. При по-малките групи има повторяемост, защото или има и колеги, които се занимават само с пазара, или само с банки и така нататък. Но, несъмнено е, че е много полезно. Често аз самата съм единствената, която има обща представа е, по време на триалог какво се случва. И трябва да ви кажа, че направо се притеснявам, когато това се случи, защото трябва да има повече хора, които да имат общ преглед върху цялото това законодателство, за да има последователност. Четвърто изменение трудно ще го приема, то е към 14 параграф. Става дума за последователност между европейските правила и правила, прияти от големи юрисдикции. Всяка юрисдикция е суверенна, има собствени права, собствени норми до известна степен, но имайки предвид взаимосвързаността на глобалните финансови системи, смятам, че ако има по-голяма координация и последователност, това би било чудесно, за да може законодателството ни да си говори добре с други юрисдикции, ако мога така да се изразя. И това в крайна сметка е резултат на работата на Г20 на високо политическо ниво. Преди да дам думата на колегите за коментари, ще кажа, че Имаме постоянни дискусии в подкомисията ЕКОН. Този доклад е много полезен. Той е отправна точка за следващия законодателен мандат за нашите бъдещи колеги. Моля Европейската комисия да вземе предвид всички тези бележки от този доклад. Има ли колеги, които биха искали да се изкажат. Поне, а всъщност колегите, които са направили изменения, отсъстват от залата. Nobody taking the floor. Никой не иска да вземе думата. Добре. Значи ще гласуваме своевременно по това. 30 този месец. Това е доклад на комисията ни. Няма да бъде гласуван в пленарна зала. Чисто и просто една идея с поделяне на най-добри практики. И така, с помощта на секретарията ще актуализираме доклада и ще го разпратим. Сега продължаваме с фондове на паричния пазар. Саид Алкадрауи. Саид Туклия. Е? Ето те и след това ще разгледаме измененията. Имаш думата. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Първо искам да посоча, че има 433 внесени изменения и това показва, че този въпрос наистина е важен. Преди беше казано, че на последното заседание Проектът на комисията е добра основа за работа. Това всъщност е последният документ, представен от е, комисията в рамките на един а, е, широк пакет от мерки, насочени срещу паралелната банкова система в Европа. Фондовете на паричния пазар са специфична сфера, може би а, е, от тази сфера не проистича най-голямата заплаха, но все пак тя трябва да бъде добре регулирана. За мен е отрешаващо значение фондовете на паричния пазар да могат да играят важна роля в Европа. Стабилността на системата не трябва да се поставя под е, въпрос, тя трябва да бъде ликвидна и да третира равнопоставено всички инвеститори. Много от измененията са насочени към е, даване на принос за подобряване на доклада. Докладчикът вчера проведе много полезни разговори и се очертава широк консенсус по много точки. Например, разширяване на основата за инвестиции – в които могат да инвестират фондовете на паричния пазар. Репо сделки също трябва да бъдат допуснати. Важно е също външните, външни рейтинги да могат да бъдат възлагани и също така стрес тестовете изглежда, че са обект на консенсус. Предложението на комисията трябва да бъде детайлизирано, трябва да бъдат обсъдени и други аспекти през следващите седмици, като например как изискванията към ликвидността и сертификатите могат да бъдат направени по-гъвкави или да бъдат направени по-строги в отделни сектори. Това е обект на бъдеща дискусия. Трябва да бъдат взети предвид различни аспекти. От една страна ние искаме връзка с реалната економика, но трябва да се погрижим фондовете да имат достатъчна ликвидност и да са специализирани в определен сектор на инвестиции. Също така ролята на Европейския орган за ценни книжа и пазари трябва да бъде изяснена по-добре. Най-трудният въпрос безспорно е свързан с инвестиционните продукти, с постоянни нетни стойности на активите. Аз искам да посоча, че комисията тук трябва да получи нашата подкрепа. Ние знаем, че Комисията предложи един така наречен буфер, който да бъде изграден за срок от 3 години. Мисля обаче, че това трябва да стане по-скоро. Трябва да се вземе предвид е, препоръката на надзорния орган и най-добре е да се премине към инвестиционни продукти с е, променливи стойности. Дебатът за буферната стойност се води в глобален мащаб. В САЩ е, процентът е 3 до 4. Съветът за финансова стабилност и органът за предотвратяване на риска казват, че трябва да е, се премине към променливи нетни стойности и това е свързано с кризата. Също така има недостатъци по отношение на съпоставката между а, сроковете и инвеститорите трябва бързо да променят своето инвестиционно поведение и да минат към нетни стойности при фондовете. Финансовата индустрия обаче не иска да направи това, колебае се и за това ние би трябвало да бъдем по-настоятелни. След това подходящата стойност и методът на изчисление при амортизирани разходи. Това може да доведе до повече прозрачност на цените, може по-добре да се следи по този начин развитието на фондовете на паричния пазар и по-ясно да се очертая разликата с банковите вложения. При фондове с нетна стойност на активите има отклонение от 10 до 15%, що се отнася до основната стойност, т.е. прямо основната стойност стойност, която вероятно е 1 долар или 1 евро. Имаме дисбаланс по отношение на а, стойностите на активите, които са взети като база и а, общата стойност на активите. Както казах, пледирам за преминаване към фондове с нетна стойност на активите и преди известно време аз посочих, а това беше посочено е, и от е, други надзорни органи. Очаквам с нетърпение вашите коментари. Със сигурност, че трябва да продължим да обсъждаме този въпрос, ако няма достатъчно мнозинство за преминаване към фондове с нетна стойност на активите, тогава ще трябва да се занимаем с буфера, може би малко да го усъвършенстваме, да го разширим и евентуално да се вземат някои мерки във връзка с ликвидността. Но а, тогава вече нещата ще станат много по-комплексни. Очаквам с нетърпение реакцията на колегите. Благодаря за конструктивното сътрудничество. Е, Благодаря ти, Саид. Сега за НП Жан-Пол Гозес. Euh, Благодаря, госпожо председател. Това е Жан-Пол Гозес. Благодаря на докладчика. По принцип правя винаги това, но този път благодарността ми наистина е най-сърдечна идва от сърцето е, и ние проведохме много дискусии е, с положителен характер, въпреки че не по всички точки успяхме да се споразумеем. Още веднъж казвам, че работихме много конструктивно и се търсеше компромис, за което благодаря много. При този регламент става дума за средства за по-голяма финансова сигурност, да се избегне е, оттеглянето на инвеститори и и респективно да се финансира економиката, защото тези фондове там играят е, много важна роля. Е, бяха намерени компромиси по точките, които докладчика току-що спомена. Първо, във връзка с е, това фондовете да могат да инвестират в други фондове, но също и във връзка с мерките за подобряване на сигурността. Има и други точки, по които беше проведена дискусия, например въпросите свързани с ликвидността и диверсификацията. След това възникна трудният въпрос е, за НАФ и СЕНАФ. Е, тук е, в нашата политическа група нашите мнения са разделени дали е, да имаме променливи или постоянни нетни стойности на активите. Ние интензивно си помислихме по тези въпроси и ще трябва да продължим да правим това на базата на предложенията на комисията или на докладчика. Някои колеги подкрепят идеята, възможността за постоянна нетна стойност на активите да не се застрашава с финансови условия, които са нереалистични. Разговорите до сега протекоха много добре и очаквам положителен резултат. Уолф Клинц има думата. Както каза Жан Пол, имахме дебати с докладчика. Те бяха изключително положителни. Благодаря на докладчика за някои от измененията, които направи пред нас. Успяхме да ги обсъдим вчера. По-важните моменти все още не са разгледани. Това може да се очаква. Надявам се да успеем да намерим начин да постигнем консенсус и по тях. Няколко неща ще кажа само. Както вече казах, Основната цел е да направим така, че да имаме стабилна ликвидна ситуация, където тези фондове на паричния пазар могат да служат на економиката. За да се намалят рисковете и за да намалим предимството на първия предлагащ, трябва да има различни мерки – които да се предприемат. Постигнали сме съгласие по част от тях. То е свързано с нивото на ликвидни активи, дали ще е 20 или 25%. Това ще бъде уточнено допълнително, но основната насока, в която се движим, според мен е ясна. След това, що се отнася до качеството на активите? Това също е основен въпрос. След това, що се отнася до ролята на ЦНЕФ и ВНЕФ. Не съм съгласен, че трябва едната, от едната категория да преминем в другата. Виждам роля в бъдеще и на двете категории. Смятам, че можем да подобрим гъвкавостта на ЦНЕФ при плащания, ако въведем някои конкретни мерки като например такси за ликвидност, когато има висок стрес в, на финансовите пазари, когато има риск от голям брой изплащания, след това възпиращи механизми. Това ще бъде полезно. Защото ако премахнем ЦНФ и ги накараме да се превърнат всички в ВНФ, то тогава имаме голям риск от допълнителна ликвидност, която няма автоматично да остане в фондовете, а ще иска да отиде някъде другаде. Обикновено отива в банкови депозити. Банките може би няма да искат да вземат такива депозити, защото говорим за милиарди, а не дори за милиони. И това ще увеличи рисковете, общите рискове на пазарите като цяло. Следователно, смятам, че трябва да бъдем много внимателни, когато обмисляме възможностите и рисковете, свързани с а, такива ходове. Що се отнася до ощетоводяването на а, ценови принцип, трябва то да подлежи на стриктен мониторинг. След това рейтинга вие излязахте с компромисни изменения по този въпрос. Не трябва да имаме проблем с това и ще се стигне до консенсуса. Когато говорим за правилата за диверсификация, важно е да избягваме концентрирането на рискове. И не на последно място, трябва да ограничим или дори да избегнем ползването на външна помощ от какъвто и да е, е орган, дори и спонсорство, което всъщност не е просто риск. То, просто, то се случва реално, ежедневно фандовете не говорят за това, но когато погледнем статистиката, се вижда, че има много спонсорство в миналото. И този въпрос трябва да бъде решен. Движим се в правилната посока, напредък има, но не сме стигнали още до края. Очаквам мен на становища. Благодаря. Uh, thank you very much. Благодаря за зелените Филип Ламбертс. Здравейте отново. Dus ik moet, uh, ik moet zeggen dat ik ook uh, zeer tevreden ben van de kwaliteit van het werk van ons uh, eh, rapporteur, maar ook uh, in termen... Качеството на работата, извършена от нашия докладчик, е отлично и също така атмосферата, преговорите е отлична. Имаме прекрасен екип и ще продължа на английски, защото бележките ми са на английски. Първи основен въпрос, започвам с най-важния, е искаме ли още ЦНЕФ в Европа? Зная, че това всъщност не е орган, който да бъде подкрепен от крайно лява идеология, която иска премахването на такива фондове. SRB, ако те излязат с такова предложение, обикновено имат причина да го направят. Обеден съм в това. Понякога е много трудно хората от Запада, или хайде да река европейците, да забранят нещо от 68 на седне. Лидера на моята група беше тях, така че е забранено да се забранява. И ние не искаме да забраняваме. Но ако пък това е добре за обществото, защо да не го направим? Така че Нашата група не е разделена, може би защото е по-малка, да е това, което предпочитат същата тази група. Но ако останем по-големи, ще видим дали можем да останем толкова единодушни или не. Така че всички политически групи ограничете размера си, за да може да изпробваме тази хипотеза. Да, казвайки всичко това, препоръчваме задължителна конверсия на ЦНЕ в ВНЕВ и е, бързи преходни периоди. По време на този преходен период, ако този преходен период стане вътрешен или външен, няма да има възможност да се забрани фондовете ЦНФ да преминат в ВНФ. Искаме тези условия да бъдат постоянно постоянни. Искаме и допълнителни изисквания да се въведат в ЦНФ в е, преходния период. Във всеки един момент те трябва да имат буфер за нетната стойност на активите, за да има буфер между постоянната стойност на акция или единица. Знаем, че Жан Пол предложи текст в тази посока. Трябва да има контрацикличен буфер също така. Това предложение го направихме само ние. Може да се използва този буфер, когато има положителна разлика т.е. симетричен подход към буферирането. А, за да се ограничи възможността на фондовете ЦНФ да е, използват амортизирането, за да а, оценят стоеността на своите активи. В 24-то изменение е написано това. След това такси за ликвидността при изплащане е, над определени граници, например 20%. Мисля, че Шаран, Волф и другите колеги са подали такива изменения. След това, при изключителни обстоятелства, трябва да има временно замразяване на изплащането на определени акции, за да няма преждевременно или ранно издължаване. И другите са направили такива изменения. Целият този дебат за това запазване, да запазим ЦНФ и всичко останало, не дават отговор на въпроса, който всъщност е свързан с това, че онези, които са първи, имат предимство. Тоест не, не премахваме това предимство на първия. И не виждам ясен отговор. Преходен период се изисква тук за преминаването от Сенев в Венев. Докладчикът Искат да се замранят ФПП, които имат свое седалище в данъчни обежища. след това защита на парите на данъкоплатеца. Това е хубаво. Добре е, че външната подкрепа ще бъде премахната от ограничаване на излагането на тези фондове от деривати за извънборсова търговия. Те трябва да се ограничат до търговия с деривати, които се търгуват на регулирани пазари или регулирани платформи. Има добри стъпки в тази посока. Не съм напълно удовлетворен от пазарната структура на директивата за пазарите финансови инструменти. Вие признахте, че има връзки на ФПП с други законодателства и ако тези ФПП са квази банки, няма смисъл а, да имаме различни, по, различна политика по заплащането от тази а, на банките, макар че Обединеното кралство не е съгласно, разбира се. Вчера имаше едно решение и се надявам се да продължи да се движи в същата посока. И а, да продължи да твърди, че Европейския съюз има право да законодателства по тези въпроси. Освен това, искаме да укрепим правомощията на ЕСМА или ОЕОЦКП. В други случаи трябва да дадем правомощия за медиация по ФПП въпроси. Също така искаме ФПП да имат планове за възстановяване, ако се намират в стресова ситуация. По-добре е да се действа превентивно, отколкото след това да се лекуват раните, казваме ние. И е по-добре да имаш нещо, отколкото нищо. Интересно ще бъде и е. Ще има запалени дискусии, предполагам. Говорихме сега до лесни, по лесните части на текста. Като стигнем до трудните, ще стане много интересно. Очаквам с нетърпение да дойде този момент. Благодаря. А, колега, вие представлявате вероятно Саид отново. А, да, отново. Казва господин Стрейчек от името на Саид. Благодаря. Сейта иска да благодари на докладчика и докладчиците в Сянка за чудесните първоначални дискусии, които са се провели вчера. Той иска обаче отново да заяви своята позиция по буфера ЦНФ. Масовото е, изплащане, което стана по време на кризата 2008 година, стана не поради структурата на ФПП, а поради евентуално очаквано излагане на позициите на американския финансов сектор. Самата комисия призна през 2012 година в свой доклад, че ЦНФ и ВНФ като видове фондове са изложени, както и фондове, които сега се твърди, че не са истински ФПП. нека да кажем ясно, че ЦНФ буфера е направен така и тези капиталови а, фондове са направени за банки, а не за такъв тип а, ФП, ФПП. Няма достатъчно пари в брой, за да може този буфер наистина да бъде жизнеспособен. Сейд Камал а, е говорил с много благотворителни организации, местни органи на властта, корпоративни финансови директори и така нататък, както и менеджери на ФПП. Те всички смятат, че този буфер е голяма грешка. Международните регулатори може да са призовали да се създаде такъв буфер, но регулаторите по ценните книжа и централните банки имат различни становища. Международната организация на комисиите по ценни книжа не иска такъв буфер и предпочита да има такси или предпазни механизми а не буфери. Ако искаме да укрепим доверието в ФПП, таксите и предпазните механизми ще решат проблема много по-добре от буферите. Тук се изисква друг финансов модел. Един буфер ще унищожи индустрията на ЦНФ и ако това искат определени депутати, разбира се, то тогава чудесно. Така или иначе, обаче, депутатите трябва ясно да кажат, за да може а, финансовите директори на големите корпорации, местните органи на властта да се подготвят за един такъв сценарий. Това искаше да кажа Кемал. Камал, благодаря. Благодаря, има и други оратори. Ще ви кажа кои сте. Гей Мичел, Сиви Голар, Естер Флюлинг и самата аз. Никой друг май. А, има и други колеги. Ако някой друг иска да се изкаже, да каже. Гей има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и докладчиците в Сянка а, за доклада. Жан Пол е прав. Има тук различни становища, особено що се отнася до ЦНЕФ. Проблема е много труден и сложен. Имаме нужда от по-добри регулаторни механизми и аз съм за този подход към ФПП. А, когато нашата комисия беше в Ирландия миналата седмица, имаше нещо, което ме порази един местен депутат, който представлява свое собствено мнение, каза, че що се отнася а, до тези, които държат облигации. Той е, каза, нека се опарят, пък да видим какво ще стане. Има голяма опасност, ако премахнем възможността за ЦНФ, то тогава един вид казваме, нека се опарят, да да видим какво ще се случи. Добре, може би е хубаво да се премахне системния риск, но има и друг път това да се случи. И според мен е, и ЦНФ, и ВНФ имат своето бъдеще. Това, което ме безпокои, и, и, и съветите, които получих за този буфер, всички казват, че ликвидността ще излезе от нашите банкови системи или ще се изкриви тази ликвидност. Колегите ми вече говориха по тази тема. Депозитите, средствата ще избягат от нашите банки и това няма да е едно добро развитие на нещата. В Ирландия имаме проблем с депозитите и, и много е трудно да се използват добре фондовете. Това може да доведе до изтегляне на ликвидността от банките и да добре, изместване на ликвидността извън банките на Съюза. Не забравяйте, че ЦНФ са огромна част от ликвидността на корпоративния сектор и а, има голяма опасност да им отнемем тази ликвидност, ако направим разлика между САЩ и Европейския съюз регулаторно. Говорихте за риск, е, борда за системен риск. В тяхното съобщение от 2012, първо съобщение, те казват нещо съвсем друго за ЦНФ. И сега няма да коментирам подробно тази сутрин, но искам да цитирам това, което казва комисаря Галахар. Економическия анализ показва, че не трябва да искаме капиталово предложение. Нашите економисти смятат, че трябва да се изрази една, е, да се постани, построи, извинете, една стена, която да пречи на такива фалшиви фондове. В същото време този буфер, ако е достатъчно малък, за да бъде економичен, той няма пък да представлява никаква защита срещу това, което ние видяхме през 2008 година. А, това е нещо, което видях. Да, не само индустрията иска един вид а, да работи по-лесно. Не, не става дума за това. Много е важно това, което се случва. Вижте какво казват финансовите директори, вижте а, какво казват други. Имахме среща с университети наскоро с агенции за социални жилища, с местни органи на властта. Те казват, искаме да сме платежоспособни, да имаме ликвидност и да имаме след това вече доходи, приходи, печалба. Тоест, ако няма альтернатива, какво правим? Хубаво трябва да се замислим. Ако се погледне потенциалния риск, аз мисля, че почти няма такъв, Предложенията за такива такси за ликвидност са един добър компромис, който може да отговори на всички тревоги, които някой има или може да има. Госпожо председател, не искам да навлизам в повече подробности. Становището ми е известно, но а, това е изключително важно и е много опасно като, като асумпция. Не може и ЦНФ и ВНФ да бъдат разглеждани по един и същи начин. Това ще бъде в ущърп на Европа и ще даде на САЩ и на други голямо конкурентно предимство. Нека да работим заедно, за да имаме някакъв разумен а, резултат, както, както винаги се случва. Призвавам депутата, депутатите да не а, правят така, че да извадят очи, вместо да изпишат вежди. И това е нещо много важно за европейското финансиране. Благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка по тази важна тема. Благодаря, Силви Голар. Благодаря, Шарон. Аз поделям безпокойството, което бе изразено тук що от гей, тъй като всъщност е, тук става въпрос за е, стойности изразявани в милиарди и милиарди от е, решаващо значение за економиката. Разбира се, не би следвало да свръхидеологизираме нещата в полза на една или друга форма на финансиране, но мен ми се струва, че по-голямата част от групите са разделени вътрешно и лично, без да имам монопол върху истината, не бих искала че, да кажа, че има основание да се отдава предпочитание на инструментите, които в максимална степен е, се използват за финансиране в еврозоната. Като, е, разбира се, се опитаме да е, запазим някакво, някакво равновесие, някаква представителност ако ще се запазят обаче е, така наречените ЦНФ с постоянна нетна стойност на активите, ще, ще трябва да се, да се предвидят гаранции. Сега, ще трябва да търсим консенсус, е, за да е, водим преговорите по-лесно с съвет. На мен ми се струва, че трябва да се предпазим до някъде от леките сравнения с Съединените щати. Нали? Да, да не изпадаме в крайност. Благодаря. Астрид. Е, благодаря, госпожо е, председател. След е, изказването на колегата Мичел мога да бъда съвсем кратка. Аз Изцяло бих подкрепила онова, което казва той. Аз по време на първите ни разговори, посветени на, на паричните фондове, които са сериозен пласментен механизъм, както за дребните, така и за институционалните инвеститори, да по време на това първо разискване направих две бележки, които са все така актуални, мисля, и днес. Средата, в която се намираме по-настоящем, много деликатна, с а, е, такива лихвени равнища, Определено много от играчите на, на финансовите пазари се, се чувстват в несигурно положение. Всички маржове, всички норми на печалба са така свити, че е, всяка законодателна намеса би имала огромен ефект, огромно въздействие. Е, и в, в един ликвен процент от 5-6%, е, достатъчно нисък, знаете, части от процента, е, нагоре или надолу, е, бързо придобиват съдбовно значение за инвеститора. Ето защо ние трябва много внимателно, много предпазливо да подхождаме към всяка регламентация. Е, втората бележка по активите с постоянна стойност. Вижда се, че мненията са твърде разнопосочни. И комисията, опасявам се, ще трябва да промени предложението си из основи. Предлагат се гаранционни фондове на 3%. Специалистите от отрасъла обаче отвръщат, е, че е, това ще се превърне в извънреден данък е, при определени обстоятелства. Аз бих искал да повторя своето предложение – е, средствата с постоянна стойност да се предлагат единствено на институционалните инвеститори. Е, е, казват ми, че проблемът не е достатъчно регламентиран в това отношение. Може и така да е, но защо да не тръгнем на там, след като институционалните инвеститори биха изложени в по-малка степен на такива спорадични, несистемни не движения е, нагоре-надолу при обратно изкупуване на активите. И е, Що се нас въпросния буфер, е, както и други, прочим, тук аз предлагам този, тази част да се, да се заличи. Не доказала се на практика като уместна. Аз все така смятам, че доводите, които се навеждат, не са достатъчно убедителни в посока към позицията на комисията. И, както винаги, тук говорим за растеж, за заетост. Тогава, защо да въведем уредба, която да изпъди зорлем финансовите оператори, от които така се нуждаем в Европа. И аз <laughs> оставам с надеждата, че в моята политическа група добрият, здравият разум ще победи. Благодаря, Перхард, пожелахте думата. Благодаря, госпожо председател. Искам съвсем накратко да засегна някои точки, въпреки че Принципно съм съгласен с преждеговорившите Гей Мичел и Астрид Люлинг. При темата капиталови буфери аз съм изрично за заличаване, защото смятам, че тук ако инсталираме буфер, ще поставим под въпрос целият инструмент за ЦЕНАВ и си задавам въпроса дали този инструмент изобщо би се задържал на пазара, защото това вече не би се рентирало, поне в настоящия момент. По темата преобразуване е, СЕНАВ в ВЕНАВ, аз лично съм за задължително автоматично преобразуване, но мисля, че трябва да открием възможност за преобразуване при определени е, правни условия, свързани с надзора, винаги там, където е необходимо и където е добро за практиката. След това беше засегната темата САЩ, американските органи за надзор имат в момента, там текат консултации за регулиране на фондове на фаричния пазар. През следващите месеци, по моя информация, се очакват нови неща. Надявам се, че тъй като аз не виждам неотложност, развитието в САЩ ще се позабави и ще трябва ние през това време да си помислим как да продължим по-нататък, защото трябва да се имат предвид и нашите задължения в рамките на Г20. Последната точка, която искам да засегна, е е свързана с е, правилата за инвестиране и диверсификация. Едно е ясно и трябва да го кажем направо. Кризата откри някои слабости, поради което строгите правила за инвестиране според мен са изключително необходими и това, което е важно за мен още, трябва да се гарантира в бъдеще качеството на акциите. Аз е, имам критично отношение по някои някои въпроси и затова мисля, че качеството на определени класове акции е изключително важно. Благодаря. Благодаря. Аз казах, че също ще си изкажа и след това ще дам възможност на комисията да коментира ако желае. Е, няма да повтарям казаното от е, колегите тук за е, Сенев. Общо заето насоките на моите изменения са е, е в посока в страни от капиталовия буфер, по-скоро в посока към таксите за погасяването на тези инструменти. Сега, кредитните рейтинги, разбира се, ще трябва да се запазят. Не можем просто да, да се отървем с лека ръка от тях и така нататък, и така нататък. Разбира се, повишена прозрачност, но по този въпрос за, за активите с постоянна стойност, Марио Драги е коментирал и но, но, но вече из, измина известно време от първата реакция и главно както и първоначалната оценка на въздействието направена от комисията, се, се основавали на доклада на материала Уитман. От тогава насам има и други разработки. Първоначалната извадка е, в основа на изследването е била с твърде е, е, голям превес на е, е, Венев едва 10% от фондовете, освен това са били с установяване със седалище в Европа, само половината пък от тях са били предлагани на институционалните инвеститори. И, и така не може да се добие ясна представа, още повече, че търговските финансови отдели на търговските дружества е, биха предпочели главно ЦНФ. от друга страна трябва да знаем, че е, един е, отлив от 3% е обичайна е, търговска практика. Т.е. това е ежедневният оборот за управление на ежедневната ликвидност. Така че, според мен, това равнище не е достатъчно за установяване на натиска, на който биха били подложени фондовете в кризисна ситуация. После, що се отнася до е, малките благотворителни организации, е, е, добива значение. Що се отнася до границата, от която или под която е, ще се допуска, съответно не допуска участието на дребните инвеститори. И знаете, много, много, много, много внимателно трябва да подхождаме към, към тези въпроси. Нали, ако е, ние не сме удовлетворени е, от това, че е, средствата изтичат от паричния пазар, какво ще кажем, ако е, те започнат да изтичат от банките. Въведохме депозитите гаранции, но опасявам се, бихме създали нещо, от което уж желаехме да се предпазим. И, и депозита гаранция не е в крайна краща панацея. Уместно ли е да, да се е, източват средства от, е, от финансовата система, за да преседяват в е, гаранционни фондове. Много са причините, по които не бихме искали тези средства да се канализират обратно към банките, имайки предвид още повече, че е, няма е, изискване е, за 100% е, възвръщаемост, т.е. връщане на, на първоначалната сума при преждевременно прекратяване на договор. По отношение на банките не, не, не така една бланкетна забрана. По-скоро е, би трябвало да е, се получим от е, опита през последните години и да регламентираме по-добре. Но след това подкрепям накрая казаното от Гай Мичел за е, денонощните еднодневните операции и лимитите за ликвидност. Сега комисията, благодаря накратко склонността към отливи на капитали, основните елементи от нашето предложение и е, таксите за ликвидност. Първият е, проблем е характерен и за двата вида фондове, и постоянните, и променливите, т.е. Е, е, внезапно бягство на капитали може да настане и в един и в другия случай, но една основна е разликата. Е, стабилния е, е, т.е. с постоянната стойност, фондовете с постоянна стойност имат проблем за стабилността, който не е характерен за другите видове фондове. На второ място, разпределението на кредитния риск е от съществено значение, т.е. недопускането на концентрация на кредитен риск. И тук отново е, фондовете с постоянна стойност също са изложени на, на пазарните колебания, тъй като те по договор се а, е, ангажират да погасяват задълженията си в пълен размер. По отношение на таксите за ликвидност, доколкото разбирам, те играят ролята на капиталов буфер. Това е вярно, би било вярно, ако таксата е постоянно платима. Ако се въвежда от време на време, няма да бъде точно така. Освен това, доколкото спонсорството е, остава като възможност, е, то никой е, не би е налагал такса за ликвидност, би предпочел да помогне е, временно на фонда, вместо да го обявява фактически в несъстоятелност. Благодаря. Така, това е, е краят на изказванията. Докладчикът, ако желая да каже няколко думи. Искам да благодаря за изказванията на колегите. Има редица точки, по които ние постигнахме консенсус, обаче остава един решителен въпрос по отношение на фондовете с постоянна нетна стойност на активите. Тук възниква въпросът дали наистина можем да намерим консенсус или не. Аз във всички случаи ще положа усилия за това. Искам да внеса следната корекция. Беше казано, че препоръките са доста стари. Препоръките на ЕЦБ са от 2013 година всъщност и е, винаги беше посочвано, че Препоръката е преминаване от фондове с постоянна нетна стойност на активите към такива с променлива нетна стойност. От 2013 година проучванията също дават подобни резултати. Искам да насоча вниманието на докладчиците към това изследване. Накратко, следващата седмица ще се опитаме да проведем заседание с докладчиците в Сянка, за да решим откритите въпроси. Гласуването ще се проведе през февруари, за да можем наистина да постигнем напредък и онези, които казват, че трябва да изчакаме САЩ, да се изчакат мерките, които е, ще се вземат там, може би обратното САЩ да изчакат нас. Защо ние би трябвало да изчакваме САЩ? Мисля, че би трябвало заедно да си помислим как да решим проблемите и по възможност да използваме едни и същи мащаби. Като докладчик аз се опитвам да поддържам контакт с американски колеги, за да следя как се развива ситуацията там, но мисля, че не винаги трябва да изчакваме докато САЩ приключат работата си. Благодаря. Uh, uh, Благодаря. Ще се опитаме, ако успеем да гласуваме на 12 февруари и пак да може въпроса да влезе на пленарно през април, май на, на февруарското ни заседание ще трябва само да гласуваме. Така, благодаря на всички ви. 12-та точка се отлага. Значи 13-та Европейски фондове за дългосрочни инвестиции. все същите заподозрени като докладчик и докладчици в сянка. Става въпрос за разискване измененията и допълненията по доклада на Роди Краца. Дава ми думата като докладчик. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на колегите за интересните им изказвания във връзка с доклада и изобщо за техния принос. 294 изменения бяха внесени, като една част са мои. Вие знаете, че през февруари се обсъжда е, гласуване, за това искам да обсъдим измененията. Следващата седмица искам да проведа заседание с докладчиците в Сянка по измененията. Една тема, която привлича вниманието на колегите, беше свързана с въпроса дали този фонд или по-скоро тези фондове е, трябва да включват листвани на борсата предприятия, какви предприятия могат да бъдат е, включени в тези 70% капитали. Това могат да бъдат малки и средни предприятия, съгласно изискванията на комисията, но в някои изменения се поставя изискването листване на борсата предприятия на стойност до 1 милиард. Това е, излиза извън рамките на дефиницията на комисията. Други обаче твърдят, че всички листвани на борсата предприятия принципно трябва да могат да бъдат подпомагани по отношение на техните активи. И сега възниква въпросът, кои листвани на борсата предприятия ще включим Принципно може да се каже, листвани на борсата предприятия трябва да могат да бъдат включени, но кои по-точно да се изберат от тях? Аз бих предложила само листвани на борсата малки и средни предприятия, защото те имат проблеми с ликвидността но а, трябва да изслушаме и мнението на докладчиците в сянка. Друга важна тема Исках да допълня само, че не само докладчиците в сянка, но и колегите могат да вземат отношение по правата за изкупуване, за да може този инструмент да бъде привлекателен, се посочва, че трябва да се предвиди възможност тези права да могат да бъдат прехвърляни в по-широк обхват. Тоест, ако искаме да запазим това до края на а, срока, тогава възниква проблем с привлекателността. И, и има различни мнения тук. Някои твърдят, че тези права не трябва да бъдат прехвърлими, за да може дългосрочния характер на тези усилия да се запази. Други твърдят, че всички инвеститори, включително и малките инвеститори и частните инвеститори, трябва да получат възможност да прехвърлят тези права по този начин е, инвестициите стават по-привлекателни и третото мнение е, че само частни инвеститори ще могат да прехвърлят правата си при определени условия. Това би било едно компромисно предложение, към което аз също се присъединявам. Едно интересно предложение от Жан-Пол Гозес, че капиталът е, може да се намалява по време на срока на дейност на фонда. И това означава, че ако някой от инвеститорите желая да се оттегли, ще може да се ползва от тази възможност. Друга важна тема е срока на действие на фонда. Аз се занимах подробно с тази тема, как може да се ограничи този срок. Няма смисъл фондът да продължава действието си до предвидения срок. Някои обаче твърдят, че трябва да има възможност и за удължаване на срока на неговото действие. Това е важен въпрос. Как може да се гарантира дългосрочния характер на фонда? Трябва да има някакъв минимален срок на действие и как изглеждат нещата с участията, как фондовите менеджери ще трябва със съгласието на инвеститорите да действат. Това се изисква в измененията на колегите. Как менеджерът може да вземе решение дали фондът трябва да се запази или срока на действие да се съкрати или да се удължи. След това още една група от изменения, които ние трябва да подложим на проучване. Аз самата нямам окончателно мнение по тях. Как изглеждат нещата с професионалните фондове? Те могат по-лесно, вероятно, да намерят инвеститори. И тогава би имало вероятно по-малко частни инвеститори. Беше посочено паралелното съществуване на частни и публични инвеститори е трудно, защото познанията и целите на тези групи инвеститори са различни, така че всеки трябва да ползва свой собствен фонд. Това също искам да обсъдя с колегите. Друга тема се отнася до европейската насоченост на инвестициите. Аз бих казала, че тук трябва да можем да комбинираме 60 към 40-60% проекти в рамките на Европейския съюз и 40% извън Европейския съюз. Има още едно предложение 50 на 50. Аз не мисля, че това е от толкова решаващо значение. То, разбира се, е свързано с европейския и националния пазар. От една страна, естествено, ние трябва да е, подпомагаме инфраструктурите и пазарите в Европа, от друга страна ще трябва да се привличат съответни средства, така че аз съм за разпределение 60 към 40%. Други изменения? са насочени към това как фондът да отпуска заеми до 40%, а не до 30%. Аз съм много за това предложение. Извинете, не съм за това предложение, поправя се е, ораторката. Ние, аз подкрепям идеята да подкрепим е, проекта на комисията. На санкциите при е, нарушения, това наистина има ли смисъл още сега да се предвиждат като цяло санкции? Не знам дали това е едно задоволително решение, защото при е, активите, за които се допуска подпомагане, има различни изменения. В някои се посочва, че недвижимите имоти не трябва да се включват, други твърдят, че е, трябва да се включат и ПК и ПЦК, е, така че тук е, трябва да се стигне до някакво решение. как изглеждат нещата с укрепването на екологичните и социалните критерии. Мисля, че тук не трябва да поставяме задължителни изисквания, защото имаме вече доста строги разпоредби, които и без това трябва да се спазват. Те са свързани с екологичния е, сектор и с социалния сектор, включени са и социални критерии, но те не се отнасят, е, не засягат основните цели на този фонд, който трябва да се създаде. Това е в общи линии е съдържанието на различните изменения, които бяха внесени. Аз очаквам с нетърпение да чуя становището на колегите и съм открита за компромис по време на заседанието следващата седмица.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 докладчика за извършената работа и за това встъпление, което тя току-що направи. Ние очакваме с интерес е, компромисите, за да можем да изясним принципно различни въпроси и да постигнем напредък. Като цяло ние подкрепяме предложението за създаване на дългосрочни фондове за инвестиции. Трябва да намерим пътища и средства. За това това няма да бъде единственият инструмент, но един от инструментите за съживяване на економиката, защото е, е недостатъчно банковото финансиране. Трябва да поставим акцента върху истински инструменти инфраструктурни проекти. Ние не подкрепяме да бъдат включени и недвижимите имоти. Мисля, че тук е, няма да постигнем целта си, ако ги включим. Има други инструменти за този сектор. А що се отнася до Е, гарантиране на правата, прехвърлимост и така нататък. Това е много важно, но трябва да става в условия на прозрачност. Във връзка с срока на действие на фонда, той естествено е свързан с обстоятелството, кои ще бъдат инвеститорите и частни или институционални инвеститори. Важно е тук да бъдат въведени ясни правила – как да може даден инвеститор да напусне фонда, ако желае. Като разбира се, не се застрашат инвестициите, за които е формиран фонда от напускането на инвеститорите. Е, или на конкретния инвеститор. Тук ще трябва да се преценят плюсовете и минусите. Има също и дългосрочни инвестиции. Това трябва ясно да е, се знае от инвеститорите. Това, според мен, са въпросите, които трябва да бъдат е, изяснени, според мен. Благодаря. И аз благодаря. Уолф, ти ще говориш от името на Филип? Да. Ще говоря от името на Филип Дебакер. Той се извинява, че не може да е тук и ще изчета бележката, която ми е дал. Не, не съм я обсъждал пряко с него. И така, какво казва той? Той по време на другите две дискусии, които проведахме по тази тема, каза, че приветства инициативата на Европейската комисия и по принцип е за споделя становището на Комисията по индустрията, че трябва да се запълни съответна пропуск при дългосрочните инвестиции на, на собственото дялово участие, за да има устойчив растеж. В своя доклад за МСЕП той каза, че в Европейския съюз се разчита много на отпускане на кредите само от банките. Имаме нужда от други кредитни институции за да има диверсификация. Но трябва да вземем предвид две неща, казва той. Първо, няма дългосрочно финансиране по настоящем. Има много професионални инвеститори, които точно от това се интересуват, като например такива свързани с частна инфраструктура и тази липса може да бъде запълнена от пазара. Втория въпрос е свързан с европейското регламентиране. Поради кризата все по-стрикни са нормите, които се прилагат. Разбира се, той ги подкрепя, но натрупването на това законодателство не трябва да пречи на инвеститорите. И ще ви дам пример с такъв вид законодателство. Що се отнася до предположението ПРИП, там се излезе с едно предложение и условията, които се предлагат, са такива, че целта не са е, инвеститорите на дребно. Ако искаме на инвеститорите на дребно да дадем възможности при тях да има дългосрочни инвестиции, това искане няма да бъде изпълнено. Законодателството сега е, е предприело един подход, който е, е един към всички, независимо какъв вид инвеститор си има. Едни правила за всички. Това не е от полза за инвеститорите. Отделните инвеститори имат нужда от отделни и различни неща. господин Дебакер иска да има по-голяма гъвкавост, по-отворени или затворени активи, различни категории активи, тези, които са отворени за всички и такива, които са само за професионални инвеститори и така нататък. Той се надява че докладчика ще вземе предвид неговите изменения, когато се изготвят компромисите и е готов отново да обсъди с вас. Ще да, всъщност изчетах това, което има предвид колегата, ще го дам на колегата Краца за зелените Филип. Явно днес аз съм наред винаги. На нас ни харесва предложението на Европейската комисия и целта е да се предоставят на по-спокойните, по-търпеливи инвеститори възможности за инвестиции. За това всякакви тревоги, които са свързани с това, че променяме целите на законодателство, са ни се струват странни, защото има достатъчно други инструменти. Тук искаме да мотивираме търпеливите инвеститори и не трябва да се опитваме да се отклоняваме от тази си линия. Съгласни сме с предложението на комисията. Искаме да направим така обаче, че изискванията, които се залагат в законодателството, са достатъчно разумни, ефективни, ефикасни за постигане на целите. Правихме различни изменения. Няма да минавам през всичките, само някои от тях. Искаме да се подсили информационния фронт, ако мога така да се изразя. Различни изменения сме го предложили. Както и цената на инвеститорите да бъде разгледана. Искаме да говорим и за качеството, защото става дума и за менеджерите на тези фондове. Трябва да се провери дали те са спазили са спазвали закона в миналото, т.е. дали има чисто досие, за да може тези менеджери да бъдат хора, които имат а, чисто досие. Също така, дългосродните, дългосрочните инвестиции имат други рискове, които са различни от форет рисковете, рисковете и други такива. Така че трябва да има тест за хеджиране т.е. че се ползват за хеджиране на истински рискове, а не някакви други цели, като например изкуствено да се повишават приходите на фонда. Да има по-голяма подкрепа за реалната економика, разви... инвестициите в реалните банки трябва да бъдат е, засилени. Инвестициите в реални активи трябва да бъдат прияти единствено и само ако принципите за предвидим а, финансов а, кешов приход а, са ясни, т.е. да става дума за реални активи. Това, което ни притеснява, че тези инвестиционни правила могат да бъдат махнати, а, ако се започне инвестирането малко след 5 години. 12-то изменение цели да направи така, че правилата да са за половината живот на тези лонгосрочни инвестиции. Не знам защо санкциите не са споменати тук от страна на Европейските комисия. Искаме те да бъдат добавени. Жан Пол също предложи изменения в този смисъл. Има проблем също така с търгуването на борсата на тези фондове, защото така се прави, се губи разликата между краткосрочни и дългосрочни приходи и цена на акция. Става дума за краткосрочни печалби, когато се търгуват на борсата и тогава може да има конфликт на интереси. Също така има различни изменения, които ние ще подкрепим, макар че не са наши. Тези на госпожа Люлинг, Дебакер, които са свързани с нарушаване на правилата за диверсифициране, даване на възможност да се поправи позицията, харесвани и изменение 2015. Става дума за инвестиции, които не отговарят на квалификационните критерии, които могат да продължат да съществуват в продължение на 3 години. На НП и АЛДЕ също така а, а, за съгласието на инвеститорите по края на продължителността на този фонд. Други изменения, особено у нези, които дават възможност на кратко, извинете, на търговците на древно, инвеститорите на древно да продължат да работят. Не трябва да се сместват целите. Най-добрият начин тези древни инвеститори да инвестират в дългосрочни инвестиционни фондове ще бъде посредством фондовете и предприятията за колективни инвестиции. Тяхната цел е точно такава, да инвеститори на дребно да инвестират там, там има закрила и защита и те могат спокойно тези предприятия за колективни инвестиции да бъдат техна, в тяхна услуга. Регламента за тези дългосрочни инвестиционни фондове трябва да бъде включен точно в тези разпоредбата за тези предприятия за колективни инвестиции. Няма оправдание е, инвестиционните правила да бъдат разхлабвани. Не, самото естество на тези фондове за дългосрочни инвестиции е такова и колегата Камал е съгласен, както и други колеги има такива. Смятаме, че за други категории професионални инвеститори е, има много продукти на пазара, които могат да удовлетворят техния глад за инвестиции, така че не трябва да изкривяваме законодателството за дългосрочни инвестиции, за да предоставим на тях съответни възможности. Не трябва да има допълнителни разпоредби. Също така и сме против е, това, което казва госпожа Люлинг в нейното предложение, което не дава възможност на компетентните органи да искат допълнителна информация, дали тази политика няма да отговори на допълнителните изисквания към дългосрочни инвестиции. Благодаря. Thank you very much. Uh, as speakers on the list... Така, кой се е записал? Шан Пол Гозес и Астрид Люлинг. Имаме време. Астрид, която по-късно трябва да си тръгне. Жампъл е първи. На всички му харесват твоите изменения. Мерси, мадам Благодаря, госпожо председател. Няколко съображения и разбира се ще се опитам да отговоря на, на колегата. Тези фондове имат своята полезна похвална цел. Още повече, че е на лице проблем за дългосрочното финансиране. Измененията, които съм внесъл са по няколко направления. Разширяване на предложеното поле, благоприятстване на евроинвестициите, инвестициите е, методи на управление на портфелите, които са ефикасни, допълване на регламента с административни наказания и така стигам до току-що зададения въпрос за евентуалното намаляване на капитала е, по време на срока на фонд. Защо правя такова предложение? Защото може да се случи, макар и фонда да е закрит, т.е. да е с крайно участие, да бъде уместно да се намали капитала му чрез изплащане, чрез разпределение на финансови средства по линия на обратното изкупуване на акционери. Разбира се, всичко това трябва да се прецизира, но не бихме могли да се лишим, според мен, от тази гъвкавост. Тя не противоречи на дългосрочно финансиране, а по-скоро дава възможност за адаптиране към променящите се економически условия. Това е. е. Оставам с надеждата, че заедно докладчиците в сянка ще намерим най-доброто решение в интерес на европейските предприятия. Благодаря. Астрид. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че в хода на тази дискусия не е неуместно да напомним, че е, призванието на дългосрочните инвестиционни фондове в Европа е да предоставят необходимите капитали за финансиране на благоприятстващи реалната економика проекти. И както добре знаем, е, тези фондове по определение са дългосрочни, което понижава по определение тяхната ликвидност. Значи да се даде възможност на инвеститорите да се оттеглят преди закриването на фонда, някак противоречи на предназначението му. Както сочи е, опита от последните години, особено в областта на на недвижимите имоти. Допускането на такова преждевременно изтегляне от фонда е, би могло да повлече след себе си мащабен отлив на капитали с риск за оцеляването на фонда и на отделните инвеститори. И последните останали на опашката е, фактически е, ще останат с празна уста. Но, е, като се запознах с внесените изменения, все пак констатирам, че не всички колеги споделят това становище. От гледна точка на защитата на инвеститорите. И търсейки компромис, това, което може да се предвиди, мисля, е да се ограничат дребните дребните инвеститори до онези, които са по-просветени финансово. И финансово са е, в състояние да понесат е, повишен риск. Е, с някакво прагово равнище, например. Ня, ня, някакви хиляди евро. Така както е, вече е, е предвидено в други рекламенти, в това число за колективните инвестиционни схеми. И също така с декларация за осведомено съгласие за поемане на риск. Колегата Хюбнер, Филип Дебак е, и така нататък и така нататък. Е, е, доста колеги също предлагат подобен критерий. Бих искала също така да подчертая, че тези фондове са наречени европейски. И следователно целта им е да се създаде европейски дългосрочно инвестиционен пазар. И а, при това би следвало държавите членки да са в състояние да регламентират по-строго пласмента на такива фондове сред широката инвестиционна общественост. И 80-то, 123-то, 278-о изменения в този смисъл са проблемни. Освен това, измененията за разпределението на печалбите имат значение. Не по-малко важно е, значи, да се предвиди възможност за разпределяне и на първоначално подписания капитал. Вид, разбира се, че целта на фонда е да нараства по капитал, за да финансира дългосрочни проекти, би следвало да е възможно определена част от друг фонд да може да се обявява за дългосрочен инвестиционен фонд. Тоест, това би дало възможност на е, широко разпределените инвестиции да, да се разпространяват, а както и да се реализират економии от мащаба. А също така е, бих, по този начин биха се привлекли и капитали. Е, и с тази цел не би следвало да се забравя на тези европейски инвестиционни фондове да инвестират извън Европейския съюз, а не би трябвало да им се налагат и прекалено строги социално-екологични изисквания. Не, в това отношение, разбира се, с зелените не можем да се съгласим. Подобни ограничения биха отблъснали редица от финансовите, финансово-управителните дружества от, от такива начинания. И, и така успехът на проекта би бил поставен под въпрос. И накрая се е, сгрижа за успеха на законодателството, аз, е, заедно с други колеги, предлагаме възможността един такъв фонд да инвестира и косвено в е, така наречените квалифицирани активи. Това би могло да става чрез альтернативен инвестиционен фонд, който обединява само квалифицирани активи, И оттам нататък средствата да се насочат към структури, отново състоящи се от допустими активи. Това е. Аз определено се надявам това начинание да успее. И разбира се, за тази цел, мисля, ще трябва да се отчитат и разискваните от мен изменения. Благодаря. Благодаря. Имаме време. Комисията е тук. Давам и думата. Май, вие пак. Да, съвсем накратко, госпожо председател. Обичайните три пункта, но в този път те са взаимосвързани. Много се каза за възможностите за обратно изкупуване, за някои, за всички, за никого. Удължаване на, на е, е, живота на тези фондове, е, регистрации на вторичните пазари. Всичко това е едно, защото всичко опира до неликвидността на основния фонд. Ние много мислихме наистина по този въпрос. Не може човек да гарантира и ситост на вълка, и живот на, на агнето. И аз съм съгласен с всички от тези, които казаха, че откритите фондове за недвижими имоти в миналото го доказват. Ето защо ние приехме е, подход, който определя твърд срок е, на фонда. Внимателно разглеждаме възможността самия срок да се изменя, т.е. да се удължава съответно но продължаването на живота му ще бъде под условие, че всички инвеститори са съгласни, а онези, които биха искали да напуснат към изтичането на първоначалния срок, да могат. Но във всеки случай ние държим да има твърдо определен първоначален срок. Регистрирането на дялове и акции на един фонд на вторичния пазар, обаче според нас е ценна възможност за повишаване ликвидността на инвеститорите, като при това не се налага на управляващия фонда, за сметка на фонда, да погасява задължения пред инвеститор. Ако този инвеститор може да си намери купувач на вторичния пазар. Много е, положително се отнасяме към това. Аз е, ще се запозная с е, безпокойството на Филип Ламбер, предвид краткосрочната гледна точка на вторичните пазари, за разлика от дългосрочния характер на фондовете. Но, но казвам, ние сме положително настроени към тази идея, за да се повиши е, извест, в известна степен ликвидността на тези фондове. Благодаря. Благодаря. Само да кажа, че аз съм изобретател на нещо, което наричаме а, е, сделка за обратно изкупуване на дребно, ритейл рипо или репо на древно. Не да знам дали ще можем да, да изкушим повече хора да се включат в дългосрочен инвестиционен процес на тази основа. Ако няма други желаящи да вземат думата от колегите, да чуем отново докладчицата. Госпожа Кораца. Благодаря, госпожо председател. Това наистина е изключително интересно разискване. Става ясно, че всички ние осъзнаваме значението на тази задача и няма много големи разлики в нашите мнения. Има някои технически подробности, свързани с адаптиране, които ще бъдат предприяти. Мисля, че следващата седмица ще стигнем до консенсус. Искам да благодаря и на Европейската комисия за предложението и за подкрепата при работата по тези различни точки. Благодаря. Okay, thank you very much. Just to remind... Uh, така, благодаря. Както каза и докладчицата, ще се опитаме да гласуваме в комисията на 17 февруари и след това пак през април на пленарно заседание. През април ще бъде много натоварено. Нямаме точка разни. Следващото заседание ще бъде на 27 януари от 15 часа до 18.30, това понеделник. Благодаря на всички, закривам заседанието.